гласуването. Изменението е прието. 50, 55 за, против, въздържали се. Мисля, че положението е подобно, така че изменението е прието. 50-57 за, против, въздържали се, прието, със същото мнозинство. 50-66 за, против, въздържали се, прието. 50, 92 казва председателката, поправя се, 50-67. За, против, въздържали се, приема се. Сега 50-92 за, против, въздържали се, отхвърли се. 50-93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50-94 за, против, въздържали се, отхвърля се. Може ли 50, 95, 96, 97 да гласуваме заедно? Трите изменения за, против, въздържали се, отхвърлят се. Сега 50-98 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Гласуваме електронно за 50-98. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега 50-99. За, против, въздържали се, отхвърля се. 51.00 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50.31 за, против, въздържали се. Ще проверим, гласуваме с картите. Край на гласуването. Отхвърля се. 51.01 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50-77 за, против, въздържали се. Гласуваме електронно по това изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 5102. За. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 51-24 за. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва и тук да проверим. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Прекратете гласуването и резултата. Приема се. 5103 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5104 за против, въздържали се, отхвърля се. 51.05 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се, поправя се председателката. 50.30 за, против, въздържали се, приема се. 50.28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5005 за, против, въздържали се, приема се. 5125 за, против, въздържали се, приема се. 5062 за, против, въздържали се, приема се. 51-21 с устно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 50-65 за, против, въздържали се, приема се. 50-21 за, против, въздържали се, приема се. 50-12 за, против, въздържали се, приема се. Приема се. 5107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50-25 на две части ще го гласуваме. По първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. Петдесет За, против, въздържали се, приема се. 50 50-33 за, против. А, чакайте, чакайте, казва председателката. Да, на две части трябва да гласуваме 50-33. По първата част, кой е за? Против. Какво става? Първата част се отхвърля, втората част за, против, въздържали се. Втората част е приета. Сега е изменение 5034 за. Против. Ще гласуваме електронно по 5034. Начало на гласуването. Прекратете гласуването и резултатът е изменението се приема. 5068 за, против Задържали се, отхвърля се. 51-29 за, против, въздържали се, приема се. 51-28 за, против, въздържали се, приема се. 50-75 за, против, въздържали се, приема се. 50-79 за, против, въздържали се, приема се. 50-87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-08 за, против, Трябва да проверим. 5108 гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 50, 80, 50, 58, които са идентични за, против, въздържали се, приемат се. 50-01. То отпада. 50.74 за, против, въздържали се, приема се. 50-59 е, за, против, въздържали се, приема се. 50-73 за, против, въздържали се, приема се. 50-81 за, против, въздържали се. Приема се 50-06 за, против, въздържали се. Приема се 50-60 за, против, въздържали се, приема се. 50-72 за, против, въздържали се, приема се. 50-04 на две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. 50, 71 на две части по първата част. За, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 50-16 за, против, въздържали се, приема се. 50-83 отпада. 50-70 за. Против въздържали се, приема се. 50-08 за. Против въздържали се, приема се. 51-30 за. Против въздържали се, приема се. 5084 за, против, въздържали се, приема се. 50-09 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 на две части по първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Сега компромисно изменение. Първо, по него давам думата на госпожа Мюнис. Благодаря. Това е компромисно изменение, което е приложено към списъка за гласуване. Ще ви прочета компромисното изменение. А, ето е. Най-малко 30 милиона евро трябва да бъдат посветени на започването на петгодишния план за постепенно а, отпадане на отглеждането на а, макът за опиум, съгласно исканията на Европейския парламент в неговия доклад Нова стратегия за Афганистан, одобрена 16 декември 2010 година. Сумата е обаче, която е вписана в списъка за гласуване, е то не е точна. Сумата е погрешна. Да, да, да, трябва да обясня, че цифрите, които са в списка за гласуване, са грешни. В първата колония от цифрите, там където става дума за поети задължения, трябва да остане сумата 5 милиона 850 хиляди, а при плащанията 18 милиона да остане. Това са верните цифри. Господин Салафранка. НП не възразява. Добре. И значи е, компромисно изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 51-22 не поправя се председателката. Стигаме до 51-26 на две части. По първата част. За, против, въздържали се, приема се. По втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 51-27 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 50-85 за, против, въздържали се, приема се. А, все по-малко хора вдигат ръка. 50.07. За, против, въздържали се, приема се. Сега 50.63. За, против, въздържали се, отхвърля се. и 50.86 за, против, въздържали се, приемат се. 50-61 за, против, въздържали се, приема се. 50-64 на две части по първата част, кой е за? Втори, въздърж... против, въздържали се, приема се. По втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега по 5014 и 5078 за, против, въздържали се, приемат се. 5069 за, против, въздържали се, приема се. 5038 за. А, може тук да гласуваме анблок. Трябва да обясня, че този блок изменения са придружени, всяко от тях е придружено с устно изменение, към устно, от устно изменение. Добре, гласуваме блок. От 5038 всички изменения на господин Галтиери до 5049. Съгласни ли сте? В такъв случай гласуваме. Кой е, кои са за? против, въздържали се, приемат се. И сега 50-20. За, против, въздържали се, приема се. 53,6 за, против, въздържали се, приема се. 50-24 е оттеглено. Стигаме до 50-50 на господин Галтиери. Така ли? от 50-50 до 50-54. Гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се, приемат се. 50-29 за, против, въздържали се, приема се. Извинявайте, казва председателката, отхвърля се. А, не, под 50-29 ще гласуваме електронно, поправя се председателката. Начало на гласуването. Край на гласуването. И а, изменението е прието. И сега, това беше последното изменение, което имаме да гласуваме няма окончателно гласуване. това приключваме процедурата. Приключваме с гласуването. Благодаря на госпожа Мюнис. Следващото заседание на комисията ще бъде на 6 септември в 10 часа. Ще разговаряме за Косово, представители за Косово. Благодаря ви за търпението.